Okay. Good morning, everybody, and please. Uh, Добро утро на всички. Моля да заемете местата си, за да започнем срещата по повод на този специален, важен ден, за да отбележим Международния ден на жената 2012 година. Искам да напомня на всички участници, че има превод на всички официални езици на Европейския съюз, така че може да се включите на канала, който ви интересува. Например, номер 11 е шведския канал. Радвам се, че мога да ви представя новият председател на Европейският парламент Мартин Шулц. Заповядайте, имате думата. Добро утро, господин председател, господин Густавсон. Добро утро, уважаеми госпожи и господа. Добре дошли в Европейския парламент. Международният ден на жената е един особено важен работен ден за Европейския парламент, ден в който предстои да се проведат много важни разисквания всяка година на този ден Европейският парламент отправя особено важно политическо послание. Гордеем се с това, че разискванията за равенството между половете вече от години се водят тук в Европейския парламент. Те се водят много оживено и много последователно. Проявяваме последователност както тук в парламента, така и спрямо другите институции на Европейския съюз, спрямо профсъюзите, деловите среди, неправителствените организации. Европейският парламент и най-вече колегите ми тук в парламента винаги са възприема ли своята роля в борбата за равнопоставеност като водеща? Колегата Густавсон, извършената от него работа е особено показателна за дейността, която извършва Европейския парламент в тази област. Господин Густавсон, позволете ми да ви поздравя вас, както и членовете на вашата комисия за извършената работа за борбата, която водите без никакво колебание. Господин Густавсон и парламентарната комисия, която ръководи, отстояват решително позицията на Европейския парламент. Благодаря за това, че организирахте днешното събитие. Благодаря на колегата ми Едит Бауер, която седи от ясната ми страна тук на трибуната. Госпожа Бауер е докладчик от името на Европейския парламент по темата на годината, а именно е равно заплащане за равен труд. Разискванията по тази тема това е мнение, което застъпвам не само аз, то се застъпва и от а, огромното мнозинство тук в парламента. Сред централните въпроси, свързани с социалната справедливост на европейския континент. Лично за мен като мъж и съпруг Осигуряването на равно заплащане за равен труд е едно от най-големите предизвикателства, пред които сме изправени. Абсолютно неприемливо е според мен, че за една и съща работа се изплаща трудово възнаграждение в различен размер. Унизително е това за онези, които получават по-низки заплати, най-вече за жените. Понякога не ми достигат думите, за да изразя възмущението си от подобна несправедливост. Затова се радвам, че темата на годината за нас през тази година е равното заплащане за равна работа, независимо от съответната държава членка. Мисля, че днешното събитие, в което ще участва и госпожа Бауер, е много важно. То Фактът, че сте поставили тази тема на видно място в дневния си ред, говори за това колко е голямо предизвикателството за нас. Наскоро бях в Гърция, през едните седмици ще посетя и други държави, членки на Европейския съюз, особено силно засегнати от финансовата и економическата криза. Миналата седмица в Гърция с очите си видях кои са най-жестоко засегнатите от една подобна криза. Това са жените и младите хора неравенството между половете, нееднаквото им третиране стават най-видни, имат най-драматични последици именно в времена на економическа криза. Позволете ми днес на Международния ден на жените, когато говорим за равенството между половете, да изразя особената си загриженост във връзка с това, че в Европейския съюз в най- голямото економическо пространство в света с най-голям просперитет, все още има държави, в които едно високо квалифицирано поколение от мъже и жени е жертва на безработица от, със среден размер от около 50%. Това е източник на особена загриженост. Особено съм загрижен и във връзка с това, че повечето мъже и жени, с които разговарях миналата седмица, не разглеждат Европейския съюз като основен свой шанс, а като източник на повечето си проблеми. Това въжи за немалко жени, които с право смятат, че биват третирани несправедливо. Това означава също така, че тук в Европейския съюз трябва да поставим в центъра на усилията си борбата с социалното неравенство. Кризата засяга най-вече жените. Сред младите хора се наблюдава особено висок брой безработни сред безработните броят на жените е много по-висок от броя на мъжете. Това ясно показва, че във времена на криза неравенството между половете става явно по един особено драматичен начин. Ето защо сме изправени пред предизвикателството да създадем необходимите условия за премахване на това неравенство. Условия, които ще разисквате днес, трябва да направим това не само по силата на инициативи от страна на комисията и парламента, инициативи за преодоляване на някои плашещи според мен статистически данни. Ще ви цитирам някои от тях. 60% от завършилите университет в Европа са жени. 12,4% от тях членуват в управителните съвети на големи дружества. Тази цифра, според мен, е потрясаваща. 3,2% от членовете на управителните съвети в Европа са жени. Като сравним тази цифра с 60% жени, завършващи университет, мисля, че няма какво повече да допълним. Ето защо трябва да подкрепим инициативите, най-вече инициативите на госпожа Рединг за приемането на законодателство, целящо премахването на подобни разлики. Разгледах дългия списък от гости, които ще присъстват днес тук. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Ще разисквате редица теми, като намаляването и изкореняването на насилието спрямо жените, въвеждането на последователни устойчиви структури за закрила на майките, както и отчитането на фактора пол при изготвянето на бюджета на Европейския съюз, обхващат много широк спектър от области. Пожелавам ви успех в днешните ви разисквания. Надявам се, че те ще бъдат ползотворни, но че ще има и спорове, тъй като само от споровете могат да проистекат някакви практически резултати. Благодаря на членовете на Европейския парламент, на членовете на национални парламенти, както и на присъстващите тук представители на различни среди и групи от обществото. Надявам се, че днешните разисквания ще бъдат ползотворни, че ще имат символично значение. Благодаря ви за вниманието. Позволете ми преди да приключа да отправя една молба към вас. Председателят на Европейския парламент по силата на длъжността си би трябвало да може да представлява институцията в много най-различни области пред много различни органи. Така че факта, че няма да остана тук с вас, не е свидетелство за моето неуважение. Принуден съм да ви напусна, тъй като днес имам много други задължения. Не тълкувайте това, че ще ви напусна сега като знак на нелюбезност. Благодаря ви и пожелавам ви всичко най-хубаво. Uh, Благодаря, господин председател. Радвам се, че можахте да дойдете тук. За нас беше важно. Вие сте като жива реклама, затова е много важно вашето присъствие сред нас. И това показва, че въпросът е от голяма важност. Радвам се, че сте тук. Зная, че графикът ви е много натоварен. Много ви благодаря. Okay. <clears throat> Once again, good morning. Добро утро отново на всички. Искам да приветствам всички с добре дошли Искам да приветствам представителите на националните парламенти. Имаме 25 члена от 19 камери от 16 парламента. Приветствам също и депутатите от Европейския парламент. Искам да приветствам с добре дошли госпожа Енот, госпожа Старт и госпожа Перентирон, които ще бъдат първите оратори. Искам да кажа, че всички са много добре дошли на тази важна среща. От няколко години е оставена традиция да споделяме своя опит, да споделяме идеи по повод на Международния ден на жената. Този ден за пръв път беше отбелязан през 1911 е, година. Повече от 1 е, милион души очакват е, в, участват в различни прояви по повод на този ден. Целта е да се обърне внимание на състоянието на, на жените. Вирджиния Вулф говори за това, че жените трябва да имат собствена стая. Говори се също, че е необходимо жените да разполагат със собствени пари. Това беше така в миналото и определено е така и днес. Економическата независимост на жените е особено важна за постигане на равноправие в обществото. Това е изключително важен въпрос. Ето защо Комисията по правата на жените е избрала като тема за Международния ден на жената за 2011 равното заплащане за равен труд. Економическото равноправие между мъжете и жените е важно в момент, когато много от държавите в Европейския съюз са изправени пред економически спад, е, което води до нарастване на неравенството. Неравенството в е, заплащането на мъжете и жените е несправедливост, която е неприемлива за днешна Европа. По време на парламентарните ни заседания е, ние ще изслушаме видни експерти, за това колко е важно, за да се борим срещу неравенството в заплащането между мъжете и жените. Затова сега ще преминем към ораторите, участници в първата част на заседанието, за това по какъв начин неравенството влияе на състоянието на заплащането на мъжете и жените. Ще изслушаме после опит, споделен от представители на няколко национални парламента ще споделим най-добри практики, как да се преодолее разликата в заплащането. Третата част на заседанието е възможност да изслушаме какви стъпки предвижда Европейския съюз за решаване на проблема с разликата в заплащането. Вивиан Рединг, Рединг вице-президент на Европейската комисия, която отговаря за правосъдието, основните права и гражданството, ще бъде тук. Ще посрещнем също и госпожа Едит. Е, е, ще имаме възможност да посрещнем и главния преговарящ е, за интегрирането на Турция. Госпожа Бауер, член на Комисията по правата на човека, е докладчик по правата на човека озаглавен прилагане на принципите на равно заплащане за мъжете и жените за равен труд от еднаква значимост. Госпожа Бауер ще представи проекта доклада си и основните му цели. Това е възможност да изслушаме опита, най-добрите практики които могат да бъдат включени в доклада, който ще се гласува в комисията. Надявам се да имаме плодотворни разговори и че ще можем да приложим на практика някои от идеите в нашите сфери на дейност. Преди да преминем по-нататък, искам да ви дам някои практически да ви запозная с някои практически аспекти трябва да заявите желанието си а, за изказване или чрез попълване на формуляр, който имате, или като се обърнете а, към хората, които а, са разпоредители в залата. И така, днешното заседание ще бъде разделено на три части за пазара на труда като фактор на неравенство, за преодоляване на разликата в заплащането и за това как Европейския съюз може да подкрепи държавите членки за справяне с разликата в заплащането. Изказванията ще са ограничени до 3 минути, за да могат максимален брой участници да се изкажат. Една минута ще бъде предоставена на останалите гости в случай, че разполагаме с достатъчно време. Сега преминаваме към първата част от заседанието. Най-напред искам да дам думата на госпожа Карин Енот, която е председател на Комисията за жените в Европейската конфедерация на профсъюзите. Имате думата. Дами и господа, най-напред искам да поздравя всички жени по повод 8 март, Международния ден на жената. Искам също така да пожелая на мъжете приятен ден и приятно съвместно празнуване с жените. Благодаря на Европейския парламент за поканата да участвам в тази дискусия на сегрегацията на пазара на труда. Интересна тема, тъй като това е тенденция, която се запазва през последните 50 години. Очудена съм малко от наименованието равно заплащане за равен труд, тъй като всъщност това е доста обичайно. Европейската конфедерация проявява по-силен интерес към възможностите за равно заплащане. Аз обаче съм впечатлена, че Европейският парламент е поставен равно за заплащане като основен приоритет в е, момент на криза, защото трудът и равното заплащане са по-важни от когато и да било. И така, по отношение на сегрегацията. Това може да бъде факт в различни сектори и професии. Това означава, че мъжете и жените работят в различни сектори, на различни длъжности. В Европейският съюз Европейската комисия е, е отделила 6 сектори Основните професии за жените са търговия на дребно. Следващите три категории са домашните помощници, административни служители и лица полагащи грижи за мъжете. Това са управители на малки предприятия и строителство. В северните страни Сегрегацията се характеризира с факта, че жените работят в държавните предприятия, а мъжете работят предимно в частния сектор. Ако погледнем вертикалната сегрегация в Европа, виждаме, че повече мъже имат а, високопоставени, добре заплатени длъжности. Разликата в заплащането се дължи на факта, че мъжете и жените работят в различни сектори но също така мъжете и жените работят на различни места от вертикална гледна точка. при разделението на пазара на труда, разделението на пазара на труда се смята, че е основната причина за неравнопоставеността при заплащането. Защо продължават жените да, да продължават да работят в феминизирани професии? Днес няма формални пречки пред избора на професия и образование. Момичетата имат повече възможности от момчетата, защото като правило имат по-високи оценки. Има различни обяснения за изборът, който жените правят що се отнася до образованието. Например, жени, момичетата имат по-широки интереси. Може би това е част обяснение за сегрегацията на пазара на труда. Твърди се, че жените искат повече, по-добър баланс между личния и професионалния живот, искат повече свободно време в по-голяма степен, отколкото държат на кариерата. Казва се, че много от тях работят на непълен работен ден, особено на работни места, на които се приема, в които е по-широко разпространен трудът на непълен работен ден. И това са професиите, които са по-феминизирани. Обяснението може да бъде и, че жените решават да работят на непълен работен ден, защото мъжете предпочитат истинска мъжка работа, т.е работа на пълен работен ден плюс извънреден труд. Аз бих казала, че непълни работен ден не винаги е въпрос на избор. Понякога това е единствената възможност. Работата на непълен работен ден в феминизиран сектор е често свързано с разпределението на домашните задължения между мъжете и жените. Когато един човек работи на непълен работен ден, има възможност да се окаже в клопката на бедността. Слаби възможности за израстване в професията и е, ограничени и ограничена пенсия. За съжаление, е, много жени или не осъзнава това, или го осъзнава твърде късно. Има една тенденция високо образованите жени да работят по-малко на непален работен ден, ако го правите за кратък период. Недооценяването е също труден проблем и то е много сериозен проблем сред нископлатените. Също така сме свидетели на това, че след като се, че при прилагането на оценка на труда е много трудно да се постигне споразумение, за да се е, актуализира заплащането. Как стоят е, нещата по отношение на управленските постове, броят на жените на управленски постове е по-малък. Много жени искат такава длъжност, но им е трудно да съчетават тази длъжност с, с, с семейните задължения. И така, различието между мъжете и жените по отношение на ръководните постове е и фактор за неравнопоставеността в заплащането. Възможността за намаляване на това неравнопоставяне зависи от, неравнопоставеност зависи от системата на колективно договаряне. Зависи обаче предимно от волята на всички а, социални партньори политиците трябва да намерят най-адекватните инструменти, така че и мъжете, и жените да могат да участват на пазара на труда пълноценно. Искам да ви поп... Аз мятам, че европейските институции трябва да имат последователна политика, като поемат отговорност е, и за да постигнат споразумение за директивата за отпуск по майчинство. Социалните партньори трябва да постигнат споразумение по директивата за работно време, която допуска възможност за съчетаване на личния и професионалния живот. Необходимо е обаче двете страни да постигнат споразумение и се надявам, че това ще се случи в недалечно бъдеще. И двете страни искат да постигнат целите заложени в стратегията 2020 и целта 75% на заетост за мъжете и жените. За да стане тази цел реално, всички заинтересовани страни трябва да осъзнаят, че е необходимо да има ясна категорична политика за съчетаване на личния и професионалния живот. Това означава повече възможности за отглеждане на деца, но и повече директиви за регламентиране на е, задълженията, така че да могат да се съчетава личния и професионалния живот. Европейските институции могат да направят така, че да се приемат общи закони. Смятам обаче, че националните парламенти играят ключова роля, като, нас, като настояват за нови инструменти за равнопоставеност и настояват Европейски съюз да приема съответните закони. И инвестирането в жените и семейството е много печеливша инвестиция за Европейския съюз и от гледна точка на стратегията 2020. Така че пожелавам ви успех в тази важна дейност. Благодаря. Much, uh, And... Uh, Благодаря много. Преминаваме към следващият оратор, госпожа Гнета Старк, професор по економика от Швеция. Заповядайте, имате думата. Нерядко, когато се отбелязва Международния ден на жените, трябва и да сведем глави пред памета на онези жени, които са жертва на изнасилвания, на насилие, на бедност по света. Но днес сутринта ще се възползвам от възможността да отбележа и успех постигнат в световен мащаб, успех в областта на образованието. През изминалите години нивото на образованост се повиши рязко в Европейския съюз, в държавите от ОИСР и в целия свят. Ще се спра накратко върху връзката между образованието и пазара на труда, като ще наблегна върху сегрегацията. Днес, във времена на преструктуриране на економиката, е възможно да попаднем в порочния кръг на сегрегацията. Възможно е обаче да станем свидетели и на напредък към едно бъдеще, в което да има по-голямо ниво на равенство. Мисля, че имаме големи шансове за действие. В основата на проблемите, които очертах, е бъдещата структура на нашите общества. Как да направим така, че обществата ни да функционират добре в бъдеще? Как да направим така, че да разполагаме с компетентни специалисти, които да работят добре на всички нива на обществото? И най-вече как да дадем възможност и на мъжете, и на жените да разполагат с равни възможности да упражняват професии и да извършват труд, платен или неплатен. Ще ви дам няколко примера. Жените са най-многобройната група сред завършващите университет в почти всички държави от ОИСР. Ще се използвам днес сутринта по-скоро статистики от тази организация, а не на Европейския съюз, за да ви дам малко по-широка представа. Жените работят най-вече в областта на образованието и на социалната сфера, както и в областта на възпитанието. Единствените области, в които все още доминират мъжете, са инженерството, производството и строителството. Жените в университетите изучават много по-широк диапазон от предмети в сравнение с мъжете това се отразява и в економическия живот. Жените не са достатъчно добре представени в инженерството, производството и строителството, но преди 30 години, например, в областта на архитектурата бе доминирана от мъжете. Сега това вече не е така. Броят на жените, завършили университет в държавите от ОИСР, е значително по-висок от броя на мъжете. Сред младите жени 45% е процентът на жените, завършили университет, за сравнение съответният процент сред мъжете е 31%. Това е една съществена разлика в полза на жените. Вече от доста време насам е по-висок броят на жените, завършващи университет. Това въжи не само за висшето образование. Провеждат се програми за ограмотяване, например в Ботсвана и Намибия, за повишаване на квалификацията в Латинска Америка и други региони по света. Жените харесват образованието, те в много по-голяма степен от мъжете се образоват. Но, за съжаление, все още ръководните позиции в деловите среди се доминират от мъжете. Какви са ефектите върху отделния човек и върху обществото? Големи са ползите за унези, които решават да следват в университет. Много по-големи, отколкото за унези, които не следват. Много големи са тези ефекти за мъжете. Те, например, печелят, онези, които са с висше образование, печелят 175 000 долара годишно повече от мъжете без висше образование. За жените съответната стойност е 111 000. Вижда се, че има разлика в заплащането между мъжете и жените. Има разлика в заплащането при равна квалификация. Нетната възвръщаемост от висшето образование за мъжете е 91 000 щатски долара а за жените 55 000. Отново цифрите показват, че мъжете получават по-високо възнаграждение от жените. Това въжи и за професии, за които се изисква високо ниво на образованост и които предполагат голяма отговорност. Разбира се, мъжете плащат по-високи данъци върху по-високото си трудово възнаграждение. И така възниква въпросът защо изобщо жените да посещават университет. Нека да посещават университет само мъжете, тъй като така или иначе плащат по-високи данъци. Това е логичният извод от изследване, направено от ОИСР през 2011 година, проучване на образованието в световен мащаб но Ойсера не излиза с тази препоръка. Мъжете получават по-висока заплата от жените дори и когато нямат висше образование. Защо е по-малък броят на мъжете, които учат в университети? Дали защото мъжете не обичат да учат? Защо е по-висок броят на жените студентки в университети при положение, че така или иначе с висше образование или без ще получават по-малко от мъжете? Според прогнозите в Европейския съюз ще липсват квалифицирани специалисти Всички кампании, които се провеждат в Европейския съюз, са насочени към увеличаване на броя на жените в области като инженерство, производство и технологии. Ако приемем разделението, основано на пола в областта на образованието, то би било логично да окоръжаваме мъжете да се образоват. Факт е обаче, че мъжете все по-малко решават да посещават университети. Като че ли в момента Европейският съюз окоръжава жените да вървят в много по-голяма степен към промяна. Може да се направи едно опасно заключение, именно, че не би трябвало да окоръжаваме жените да посещават университет но не мисля, че който и да било би излязъл с такова предложение. По-логично би било не само да окоръжаваме жените да работят в области неприсъщи за тях, би било добре да окоръжаваме и мъжете да се насочват не само към производството, инженерството и строителството. Нека помислим и за казаното от господин председателя Мартин Шулц, а именно за въздействието на мерките за строги економии върху области, в които традиционно работят жени, като образованието, здравеопазването и научно-изследователската дейност в тези две области. В момента, според мен, е особено важно да загърбим модела, който се прилага в няколко държави членки в Европейския съюз – Не бива да се смята, че жените обсебват висшето образование. Трябва да гледаме на висшето образование като на инвестиция. Жените за собствена сметка поемат отговорност и инвестират в европейското бъдеще – Жените трябва да са стандартът, който трябва да се следва във висшето образование и всички други сфери на образованието. В момента трябва да отделим повече внимание на онези мъже, които не постигат достатъчно добри резултати, не постигат резултатите, които се очакват от тях в Европа при придобиването на квалификации. Днес ви излагам една малко по-различна идея, но една от причините, поради които мъжете не се насочват към нетрадиционни за тях области, е, че печелят повече от жените, ако работят в традиционни за мъжете области. Жените от своя страна опитват нови неща, разширяват познанията си – 3,5%. Това е процентът на жените на ръководни длъжности в деловите среди. 96,8% от тези позиции се заемат от мъже. При това от мъже, които не се насочват в достатъчна степен към висшето образование и дори очакват по-високо заплащане при по-низки умения. Благодаря много, госпожо Старк. Сега давам думата на госпожа Парент Ирон, представител на Еврофаунд, на Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд. Благодаря ви много за поканата. Благодаря за провокативното изказване от страна на двете ми колежки. Искам да се върна към въпроса за жените на работното място, да изразя две идеи, които бяха засегнати и от останалите оратори, относно избора, който трябва да правим, относно това какъв свят искаме да сътворим и в какъв свят искаме да живеем като мъже и жени какви инвестиции са необходими, както каза и Анете в своето изказване. Сегрегацията на пазара на труда между половете е факт. Имаме вече данните. Мисля да спомена още няколко. Съгласно проучването ни, включващо условията на труд на в 32 страни намираме, че 70% от мъжете работят в професии, където работят на работни места, където има мъже и жени. Доста често обаче те работят самостоятелно, като група, само мъже или само жени. Жените са представени по-скоро в образованието, в здравеопазването, докато мъжете в строителството и други подобни сектори. Жените работят по-често в малки фирми. Втория факт стъкления похлопак. Това също е интересен въпрос. Когато се запознаваме с данните, виждаме, че броя на лицата, които обявяват, че имат жена за шеф, бройката е нараснала с 6%. Ако искаме да стигнем до 20% или 50%, това означава, че ще са ни необходими допълнителни 40-60 години, освен ако не променим междувременно нещо и не успеем да постигнем напредък в тази област. Така че стъкления подхлопак е факт не защото жените са по-лоши като менеджери. Обикновено жените управляват по-малки екипи на хора, които работят на непълен работен ден, така че има значително неравенство. Повечето жени получават по-малко възнаграждение през цялата си кариера в сравнение с мъжете. Те Uh, Това се отразява върху възможностите им за напредване в кариерата. Разделението съществува под различни форми. Важен сектор за нас, важна дейност за нас е въпроса за полагането на грижи. Тук се съчетава всичко и тук именно се налага да правим избор. Ние в Европа решихме, че 75% от мъжете и жените ще участват в пазара на труда срещу възнаграждение. Направили сме този избор, казали сме да, те ще участват на пазара на труда, грижите ще бъдат поети но трябва да видим какви са последиците от този избор. Знаем, че жените носят основната отговорност за грижа вътре в семейството. И трябва да решим дали тези грижи а, да се полагат а, безвъзмезно или срещу заплащане. Трябва да решим а, и какви работни места ще създадем в а, сферата на полагането на грижи. Бихме, дали искаме да използваме социален доход, да кажем на жените, сега имате деца, можете да ползвате отпуск за майчинство, след което да се върнете на пазара на труда или пък да предложим на пазара тези длъжности, да намерят те някой, който да се грижи за децата им, дали да го организираме по колективен начин, да прилагаме определени стандарти в нашите общества, в различните страни на Европа има различно отношение по тези въпроси. Това се отразява върху а, това какво е възнаграждението на жените, качеството на работните места, които заемат, какви са възможностите им за участие на пазара на труда, как да а, правят избор дали да имат деца или да продължат да работят. Това е важно за жените и за работещите изобщо. Ние имаме критерии от Барселона за инфраструктура за отглеждане на децата и трябва да се обединим около тази тема. Въпросът не опира само до грижата за децата, а как позволява училищната инфраструктура на жените да съчетават работата си с грижите след училище за децата или за възрастни роднини. Защото дори ако нямат деца, жените имат родители и доста често именно те трябва да се грижат за тях. Така че можем да направим и избор. Полагането на грижи трябва да се организира. Има различни начини това да стане. Можем да организираме на работното място при различно качество, различни нива на работа. Това е важен въпрос, който трябва да решим. Третия въпрос е как да се разположи всичко това в времето. Знаете, че жените работят понякога на непълен работен ден, понякога те съвместяват няколко длъжности, след което се връщат у дома и трябва да полагат грижи за други членове на семейството си. Е, и трябва да видим какъв дял от времето си жените позволяват, освещават на различния тип дейности, които упражняват. Ако имате деца, жените посвещават голяма част от времето си за полагане на безвъзмезден труд за Грижа за тях. И така се оказва, че те работят много по-дълго, отколкото мъжете, които работят на пълен работен дел, ден. И жените полагат както платен, така и безвъзместен труд. Всичко това изисква социална инфраструктура, за да се реши проблема, да се регламентира работното време, може би, да се ограничат периодите от време, които е, жените е, трябва да посветят на полагане на платен труд е, и на безвъзмезден труд. Всичко това изисква от нас да променим нагласите си. Когато питаме в, какъв, в каква степен работата помага да съвместяват работата с личния живот. Повечето от жените казват, че е трудно да се балансира. Мъжете и жените имат различни съображения, когато започват да работят. Мъжете започват да работят, след което установяват, че е сложно. Жените знаят какви са ограниченията и се опитват да се вместят в тази рамка. Те предпочитат по-скоро твърди ангажименти, отколкото гъвкави такива да могат да същевременно обаче да вземат децата си от, от училище, да се грижат за тях и прочие. Имаме показател в нашето изследване относно как се използва свободното време. Дали се налага, например, човек да си вземе час свободно време през работния ден, за да може да свърши някои задължения от личен характер. Трябва да видим по какъв начин трябва да се организира времето, какви са правата на хората, какви са нагласите. На следващо място искам да кажа, че след като има тази сегрегация, хората са изложени на различни рискове. Трудно е да се направи прави обаче списък на това какви са рисковете, свързани с определени професии, които се упражняват от жени. Но това трябва да се направи, за да може да се прилагат превентивни мерки срещу тези рискове. Интересно е също да констатираме, че когато се опитаме да отчитаме какво е излагането, например, на вдигане на тежки товари. Много малко са жените, когато отговарят на този е, въпрос, е, дали работата им изисква вдигане на тежки е, предмети. Но когато ги попитахме дали им се налага да се грижат за тежки хора, те тогава казаха, че имат такива случаи. Трябва да се създадат устойчиви възможности за пълно реализиране на способностите и на мъжете и жените. Това ще изисква обаче множество действия, ангажираност на обществото, яснота какво искаме да постигнем и нека да внимаваме с кризата и да направим така, че тя няма да ни попречи да вървим в тази посока. Благодаря ви. Председателят, благодаря. Госпожо Тирион, сега ще дадем думата на участниците. Доста хора са се записали и аз им благодаря за това, че са тук и проявяват интерес към дискусията. Сега ще чуем коментари от участниците. След това можете да отговорите. И така, давам думата за въпроси и коментари. Първа е госпожа Барбара Борис от Полският парламент. Благодаря. Аз съм първата, която взима думата и затова ще ви помоля за малко снисхождение. А, Кодекса на труда в Полша осигурява и гарантира равен труд и равни възможности. Всяка държава членка, според договора за Амстердам, трябва да гарантира равно заплащане за равен труд. До 2010 година броят на работещите жени беше 8 милиона 20 хиляди, за мъжете е 9 милиона и 700 хиляди. Независимо от съществуващите норми и има разлика в заплащането и условията между мъжете и жените. За да бъда кратка, в обществения сектор различията между мъжете и жените в частния сектор председателят моля ви малко по-бавно. Искам да привлека вашето внимание върху факта, че тези различия са по-характерни в следните професии. Обществените органи, държавните служители и ръководните постове през 2010 година различията в заплащането в тези групи беше 8400 злоти за мъжете и 6 милиона 6 607 злоти за жените. Виждате разлика от 2200 злоти. Напредъкът е бавен и се запазват различията по отношение на заетостта, заплатата, е, работното време, е, отговорните високопоставени постове, разпределението на домашните задължения и заплахата от бедност. Не виждаме кой знае каква промяна през 2011 година. Според същия сондаж, жените в най-големите предприятия имат заплата около 5 милиона и 600 милиона, 5600 е, злоти, за мъжете 7300 мъжете печелят 8 милиона злоти, докато мъжете 5000. Ръководителите мъже получават 5000, докато жените 4000, т.е. разликата е от около 1300 злоти. Най-голямата разлика се запазва сред лицата с начално образование. Тук жените получават едва 66% от заплащането на мъжете. Тази разлика е, се засилва при мъжете и жените над 40 години. Това е свързано с факта, че жените прекъсват работата си, за да се грижат за децата. Според нашите проучвания, жената са по-добре образовани, по-добре организирани, трупат по-добре и по-бързо професионален опит, но са дискриминирани по отношение на заплащането. Експертите привличат вниманието върху слабото присъствие и слабото наличие на равенство между... Извиня, председателят трябва да приключвате. В заключение искам да кажа, че има и един допълнителен проблем, на който трябва да обръщаме внимание. Става дума за реформата в, по отношение на възрастта за пенсиониране – тя, възрастта за пенсиониране е еднаква и за мъжете и жените. Председателят, благодаря ви. Мисля, че това, което казахте, е, е по-подходящо за следващото заседание. Искам да напомня на депутатите, че ако искат да се изкажат, трябва да вдигнат ръка. Е, умолявам ви, ако четете предварително подготвен текст, е, на преводачите е трудно е, да превеждат такива изказвания, просто не могат да наваксат на скоростта. Така че, моля ви, говорете и четете по-бавно, за да могат преводачите да си вършат работата. Госпожа Елизабета Рампи от Италианския сенат има думата не повече от 3 минути. И моля ви, обръщайте внимание на часовника, който е тук на екрана. Благодаря ви за тази възможност да говорим по тази много важна тема по на този толкова важен ден за жените в света, в Италия. Участието на жените на пазара на труда все още не е достигнало нивата, заложени в Лисабонската стратегия. Работещите жени са само 46%, според данни от 2010 година. Има значителна разлика между Северна и Южна Италия на, на север работят повече от 66%, на юг само 30%. Жените работят предимно на нископлатени длъжности, много често в съответствие с наложените стереотипи, като освен това работят на непълен работен ден но това е, което им позволява да съчетават работата си с домашните задължения. На различни нива на администрация натискът от кризата се съчетава с ниско ниво на ресурси и на жените им е все по-трудно да съчетават личния и семейния живот. Ако освен тези фактори вземем предвид и съществуващите стереотипи и превъзходството на мъжете, не можем да не осъзнаем, че економиката страда, економиката става економиката е по-малко ефективна. Да не забравяме, че в Италия, че Италия е страната с най-големият брой жени в бизнеса, традиционното разделение на труда, дискриминацията при достъпа до труд, различните ограничения в, при израстването в иерархията, са очевидно пречки пред пълното реализиране на принципа на равен, равно заплащане за равен труд. Различните причини е, има различни причини за сегрегацията. Сегрегацията е хоризонтална и вертикална. Но каквито и да са причините, каквато и да е сегрегацията, обществото страда економически. Ниското участие на жените пречи на развитието на конкурентоспособността на економиката. Той пречка и пред по-нататъчното развитие на демокрацията. Мисля, че можем да постигнем повече справедливост и социална справедливост с различни реформи, с различни кодекси за поведение. Реформата, една реформа на пазара на труда би помогнала за модернизацията на Италия и би била полезна и за новото поколение жени. В, сега се води политически дебат, води се дебати в профсъюзите за развитието на пазара на труда. Е, един от основните въпроси, които се поставят е подобряване на условията на труд за жените и е, възможности жените да получават е, помощ е, у дома. В Италия ни предстои много работа, за да решим проблема с огромния дълг не трябва да допускаме обаче равенството на жените да намира израз само в съкръщенията, в равните съкръщения. Жените трябва да имат право на свободен избор на пътя, по който ще вървят, трябва да имат възможност да развиват своите умения и да е, имат пълноценно професионално развитие, без да се отказват е, от е, възможността за е, семейство и майчинство. Uh, uh, uh, много добре разбирам, че 3 минути е много недостатъчно, за да може човек да каже всичко. Аз съм политик и разбирам това, но ви умолявам да спазвате това ограничение, за да могат всички да изразят своето мнение. Сега думата има госпожа Криста Клаус от Европейския парламент. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашите гости, експерти за изложенията им. Очудващо бе за мен да установя, че у нези мъже, които са без висше образование, са по-добре поставени в по-благоприятно положение от у нези с висше образование. Вторият извод, който бе направен, бе сегрегацията на половете на пазара на труда. Въпрос към оратора, който направи този извод. Не насърчаваме ли тази сегрегация, като изискваме изготвяне на бюджети, отчитащо фактора пол, както и въвеждането на квоти за жени в редица области? Не ни ли вкарва това в порочен кръг? Третият кръг от въпроси засягаше оценяването на труда, който се извършва в домашни условия на неплатения труд. Мисля, че решението по този въпрос трябва да бъде взето от държавите членки. Комисар Ласло Андор направи изказване по този въпрос, което ме отчудва. Той направи изказване, например, за надбавките за отглеждане на деца в Германия. Не мисля, че това спада към компетенциите на комисаря. Всяка държава трябва сама да вземе решение в тази област. Но от друга страна, най-голямото неравенство се наблюдава в социалната сфера. В тази област ни е необходимо една по-уравновесена, по-справедлива оценка на приноса на жените към обществото. Обществото трябва по достоинство да оценява резултатите, които постигат жените, например като майки или когато се грижат за свои близки у дома. Госпожа Диего от Испанския сенат има думата. Добър ден на всички. Първо, господин председател, искам да ви поздравя за начина по който председавателствате тази комисия. Вие оглавявате комисията за равенство между жените. Може би това е показателно, че вероятно няма да е нужда такава комисия в, в бъдеще, след като е постигнато равенство. относно участието на жените в а, обучението и прочие. Е постигнато много, но остава да се свърши още много работа. Има доста напредък в а, е, Испания. Сред жените има сектори, които са сериозно засегнати от кризата които са по-язвими сектори, не защото там работят жени, но економическата криза, реформата на пазара на труда, променят е, договорите, водят е, до освобождаване от работа и всичко това се отразява пряко на най-уязвимите слави от е, населението и най-вече жените. Искам да ви представя данни на испанските синдикати. Според методологията, използвана на Европейския съюз, жените трябва да работят 69 дни повече от мъжете годишно, за да получат същото заплащане в Испания, каквото получават мъжете. Което означава, че няма равно заплащане за равен труд. Освен това е по-трудно да се получи и достойна пенсия в последствие за жените. Предложението, което е, беше направено от е, една от е, ораторките, че трябва че се насърчава жените да ни ходят в университета, че това не е уместно. Трябва да се обмисли всичко това. Радвам се, че Испанското правителство вече прие закони, свързано с равноправието между половете и то съвсем ясно. Също равенство между различните формули, които се предлагат на пазара на труда. Остава да се свърши обаче още много работа. Това, което ме безпокои, че в период на криза може да се окаже, че жените отново са сред забравените. Хората излизат на улицата и аз се питам дали ако имаше един единствен а, лозунг, равно заплащане за главен труд, нямаше да има повече хора, които да демонстрират. Благодаря. От Унгарското национално събрание. Благодаря, господин председател. Искам най-сърдечно да приветствам всички, най-вече жените, колеги. За мен е особено голяма чест да взема думата днес като мъж. Унгарското национално събрание членуват 9% жени. И в Унгария сме изправени пред съществени проблеми във връзка с равното третиране на мъжете и жените. Преди известно време бяха прияти изменения в нашата конституция. Съгласно тези изменения, мъжете и жените разполагат с равни права. В Унгария се опитваме да гарантираме тези права, както и правата на малцинства, като например на лицата с увреждания. Но предвиденото в законите може да бъде претворено в реалност единствено ако и в законодателните органи се постигне равенство между половете. Наблюдава се и сегрегация на пазара на труда. Има някои области на професионална дейност, които буквално са запазени за мъжете. Прилага се и дискриминация при назначаването на различни постове. Но ако вземането на решения на ниво Европейски съюз се доминира от мъжете, как може да се постигнат промени в държавите членки? Една моя колега от Франция направи извода, че след 8 часов работен ден жените трябва да изпълнят още много други задължения – Колегата каза също така, че са необходими 40-50 години, за да се преодолеят различията между мъжете и жените. Мисля, че тя е права. В унгарския парламент преди време бе проведено разискване за равните възможности за мъжете и жените. Основният извод от тези разисквания бе, че трябва да се направи радикална промяна трябва да се установи какво е постигнато в тази област в новоприсъединилите се към Европейския съюз държави. Полша и Унгария са от един и същи регион. Целият регион е в много трудно положение, несигурно от економическа гледна точка. След присъединяването към Европейския съюз загубихме много работни места. 10 милиона, това е броят на жителите ни, а 1 милион бе броят на съкратените работни места, непосредствено след присъединяването ни към Съюза. Не може да се каже, че Европейският съюз доведе до значителен напредък в осигуряването на равни възможности и за двата пола, като се има предвид несигурното ни економическо положение. От членството ни в Европейския съюз нямаше никаква полза при осигуряването на равенство между мъжете и жените. Нямаше полза и в други области. Не може да се каже, че са се намалили различията между половете в бившите държави от източния блок. Дори може да се каже, че тези различия са се задълбочили, тъй като навлизаме в все по-голяма конкуренция с Запада. Горде... С това не искам да кажа, че трябва да върнем времето назад – но се гордея с това, че различията между половете в Унгария са най-малки в целия Европейски съюз. Както каза Мартин Шулц, трябва да работим за преодоляването на тези различия. Той много точно посочи, че разликата като статистически български процент е 20%. В Унгария тя е много по-ниска и мисля, че сме много по-напред от някои западноевропейски страни. Трябва да спечелим за каузата и мъжете. Те трябва да работят за изграждането на нова система, в която да бъдат елиминирани различията между мъжете и жените. Трябва да се изработи пътна карта, която да включва и национални стратегии, но без да спечелим за каузата и мъжете няма да постигнем големи промени. Вие взехте думата като мъж, като мен равнопоставеността на половете не е проблем на жените. Това е въпрос, който е свързан с демокрацията и правата на човека. И мъжете, и жените имат еднаква отговорност да се стремят към демокрация и права на човека. Сега имам въпрос. Оставам още трима оратори. Във второто заседание нямаме толкова записани оратори. Искам да а, помоля участниците да кажат дали въпросите им са свързани към това заседание или към следващото, или за следващото. Ще дадем думата на още един външен участник. Госпожа Елиан Хофнер от Швеция има думата. Искам да кажа, че жените са тези, които имат високо образование, независимо от това. Високите постове се заемат от мъжете. Трудно е жените да направят всичко, което искат, просто защото са жени и майки. А, когато жените минат на непълен работен ден, всъщност те финансират другата дейност, която трябва да вършат. И всъщност често по този начин не се зачитат правата на жените. Те нямат право на равнопоставеност. Не е достатъчно просто да се увеличи заплащането на жените. И необходимо е, не, не стига равнопоставеност на половете на теория. Трябва да има такова и на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 Ще говоря за положението в Латвия. По данни на Евростат, през 2010 година трудовото възнаграждение на жените в Латвия е било с 16,6% по-низко от това на мъжете. Това е с 4,2% повече, отколкото през 2008 година и говори за това, че Латвия бе тежко засегната от економическата криза. Почти успяхме да се справим с кризата, но често мерките ни за справяне с нея се предприемаха за сметка на обществото. Световният економически форум публикува доклад, за економическото положение на държавите по света бе направена класация, в която Латвия заема 19-то място. Ако сравним области като здравеопазването или образованието, може да се каже, че Латвия заема водеща позиция областта на здравеопазването. Председателят моля оратора да говори по-бавно. Много е важно положението да се подобри. В класация от 135 държави Латвия е на 22 позиция. Жените в Латвия по-малко участват в дейността на дружествата, много по-голям, а именно два пъти по-висок е и броят на мъжете предприемачи. Преди 6 години техният брой бе три пъти по-голям от броя на жените, така че може да се каже, че в тази област сме постигнали напредък. Още един много важен въпрос е свързан с това, че равното заплащане за равен труд не е особено голям проблем в Латвия. Жените работят традиционно в сектора на услугите, а мъжете по-скоро извършват стопанска дейност. Жените също така трябва да съвместяват професионалния си живот с други задължения, като например по отглеждането на децата и грижи за семейството. Няколко думи за нормативната база Създадена е нормативна уредба, гарантираща равно заплащане за равен труд. Преди една година бе прият още един закон, съгласно който държавата е задължена да предоставя на семействата места в ясли и детски градини след навършването на година и половина на децата. Още няколко думи за политическата интеграция на жените. Броят на жените членове на Латвийския парламент съответства на 21%. 46% е процентът на нашите депутати тук в Европейския парламент. Европейският съюз има 27 държави членки. Съюзът разполага с инструменти за диференциран подход за осигуряване на просперитет. Трябва да посочим обаче, че Латвия получава със 7% по-малко финансиране от Европейския съюз в сравнение с други държави. Това въжи най-вече за преките плащания в областта на селското стопанство. Преките плащания в тази област възлизат за Латвия на 30% от средния размер на плащанията, което е много ниско. В Латвия много жени живеят и в селските райони. А ако нямаме възможност за развитие на селските райони, ще обречем тези жени на бедност, тъй като там те имат по-малки възможности за заетост. С други думи, преките плащания в областта на селското стопанство са особено важни за нас. Трябва размерът на плащанията за Латвия да бъде изравнен с размера на плащания за другите държави членки до 2020 година размерът на преките плащания за Латвия ще достигне едва 54% от средния за Съюза размер. Благодаря. Сега давам думата на експертите и докладчиците. Um... Uh, uh, Благодаря. Изказванията бяха много интересни. Мисля, че ние сме поели политически ангажименти. Те ще се превърнат в реалност едва когато се замислим на сериозно. Това изисква да се приеме законодателство – така че инструментите, които сме раз... възприели като джендър мейнстриминг, джендър баджетинг, това не са бюрократични инструменти. Те са средство за да постигнем обществената цел, която сме си поставили. Освен това, ако искаме да подобрим условията на труд и е, живота жените, трябва да се предприемат много е, действия, които в крайна сметка ще подобрят положението и на мъжете, и на жените. Разбира се, някои дейности са насочени към жените, но от тях ще спечелят и мъжете, и жените. Много дейностите не, не предполагат допълнителни разходи финансирано по-доброто лидерство, по-добрата отчетност. Тя не изисква допълнителни пари. На трето място, моделът на Европа, глобалният модел на Европа, говори се много за това как е измерване БВП. Говори се за това дали разполагаме с достатъчни индикатори, възоснова на които да формулираме своите действия. Мисля, че имаме какво да мислим. Мярката полагане на грижи, качество на живот, това са много важни показатели. Нека да формулираме показателите, индикаторите, които ще ни покажа до каква степен с, е, постигаме поставените цели. И накрая, мисля, че Европа играе водеща роля в разработването на инструменти за равнопоставеност на половете. Е, все повече се обсъждат е, проблемите на равнопоставеността. Анета говори, Агнес, Агнета говори за положението на жените в други части на света. Мисля, че има от какво да сме доволни, но и предстои много работа. Да знаем какво се случва в момента, в който се случва, е особено важно сега при економическото преструктуриране, което се осъществява с такива бързи темпове. Имаше много примери в изказванията тук за подобрения и влушения на положението на жените в резултат на преструктурирането. Аз съм председател на Асоциацията на економистите-феминисти. В Барселона в университета. В края на юни ще проведем лятната си редовна конференция и въпроса за отчитане на фактора пол при бюджетирането и безвъзмезни полагания труд ще бъдат разгледани. Също се разгледаме какви са последиците в Северна Африка, в Близкия изток ще има представители на жените от тези региони. не е достатъчно само да ценим труда на, работ... работещите жени. Не може да се плащате а, електроенергията или другите сметки само ако ви ценят, така че трябва да се намери нужния баланс между цененето на труда и неговото заплащане. Това са сложни, но изключително важни въпроси, които следва да бъдат разисквани. Благодаря ви за интересната дискусия, за интересните въпроси, които бяха поставени от залата. Ще започна от там, където приключих за цененето на труда и за заплащането на труда. Аз казах в изказването ми, че 75% от ниско заплатените работещи в Европа са жени. Тоест, предстои ни сложна задача. Искам да коментирам няколко неща. За мен е винаги е интересно да обсъждам а, а, какво са казали другите. Имаше изказване от а, страна на Германия. Аз идвам от страна, където не беше лесно да се създаде системата. A... Когато говорим за квоти, това не е цел, това е средство. дали трябва да се премахне а, това средство, ние се противопоставяме на това. Мисля, че от испанска страна а, беше казано нещо, което намирам за напълно вярно, че жените са забравената част от населението в Европа. Често ние поемаме по-голямата тежест от кризата. И мъжете и жените са засегнати от кризата, но по различен начин. Не разполагам с много време, но искам да кажа нещо, което беше казано от министър-председателя на моята страна Норвегия. Не, петролът е най- важното за конкурентоспособността на страната, а участието на жените. Почти 70% от жените в Норвегия работят. За съжаление, повечето от тях работят на непълен работен ден, т.е. ние трябва да свършим още много работа, за да постигнем целта, която сме се поставили. Но същевременно трябва да подчертая, че когато имаме добра система, когато инвестираме в жените, това е инвестиция в обществото. Без да съм прекалено самоуверена, мога да кажа, че в, в Норвегия а, имаме много висока а, ръждаемост. Thank you very much and I Благодаря. Искам да благодаря на ораторките за участието и приноса им към нашата конференция. Сега преминаваме към следващото заседание. Втората част на нашата конференция е свързана с обмяна на опит за преодоляване на различията в заплащанията. Насърчавам всички представители на националните парламенти да представят своята гледна точка. Ще има възможности да се представи национален опит. И за да не губим време, Преминаваме нататък и давам думата на госпожа Лена Гайдушкова, заместник председател на Сената на Чешката република. Имате 5 минути, заповядайте. Благодаря много. Благодаря, господин председател, дами и господа, колеги. Благодаря ви за това, че организирахте днешната конференция, чиято тема е много актуална в Чешката република. За мен е чест да говоря пред вас, въпреки че опитът на Чехия е по-често отрицателен – ние имаме най-голямата разлика в заплащането между мъжете и жените 26%, т.е. 8% повече от средното за Европейския съюз. За да отговоря на унгарският колега, искам да кажа, че тази разлика се увеличи по време на управлението на дясното правителство. Не след присъединяването към Европейския съюз, а като последица от прилагането на практика на неолибералните идеи. Дискриминацията се е, смята като право на работодателя в най-лошия случай. Боя се, че мерките на правителството като съкръщаване на работните места на непълен работен ден и други формални решения без реални равни шансове ще задълбочат допълнително различията. Днес в медиите се водят дебати за различията в заплащането. Основните участници в този дебат са НПО-тата и учените а не политиците. В е, Чешката република а, е, ние можем да спечелим само с економически аспекти в а, е, периода на неолиберално управление. Аз бих искала да предложа една аргументация, която бих нарекла е, предимствата на недискриминационната среда за работодателите. Като се създава недискриминационна среда, фирмата може да спечели предимства на пазара на труда и да привлече най-квалифицираната работна сила. Днес има много проучвания, които показват, че фирмите, които насърчават равните възможности, и имат работници, които са по-мотивирани, клиенти, които са по-доволни, фирми, които са по-продуктивни и репутацията им е по-висока. Беше спомената и още една аргументация тук и аз бих я нарекла предимствата на недискриминационната среда за обществото като цяло. Искам да се позова на данни, които говорят за това, че като се премахне неравнопоставеността в заплащането, се повишава потреблението и се повишава производителността. Това а, намалява и възможностите за структурна бедност на жените. А, също така се оказва помощ, се подпомага и системата на здравеопазването. Не знам дали е хубаво или лошо, че основните фактори в частния сектор в Чешката република установиха, че равните възможности не са просто въпрос на правата на човека или социален проект, а те са обосновани и от економическа гледна точка – мисля, че има начин да преодолем отрицателния климат и да подобрим нещата. Когато говорим за различията в заплащането, не бива да забравяме още два други начина за дискриминация срещу жените на пазара на труда. Първо, съчетаването на личния и професионалния живот и запазващите се предразсъдъци за ролята на мъжете и на жените. Между двете има взаимна връзка. Това беше споменато и тук. Ако искаме да премахнем различията в заплащането, ние трябва да се борим и срещу другите две форми на дискриминация. В Чешката република има закон за борба срещу дискриминацията в съответствие с Европейската директива. За съжаление, реалността е доста по-различна, както вече казах. Независимо от това, аз бих а, а, казала, че младите политици, аз винаги им казвам, че трябва да се стремят да приемат правила, които да са насочени а, към премахване на дискриминацията срещу жените. Дори в Чешката република положението на жените се подобрява и те все повече работят на високоплатени места. Обедена съм, че скоро мъжете ще имат нужда от защита от законите за борба срещу дискриминацията, за да не се стигне до другата крайност. Едно устойчиво развитие на обществото може да се постигне само ако се мобилизира с пълния потенциал на обществото. Норвежкият пример е много добър, когато всички имат възможност да прилагат а, своите възможности в а, хармония между половете, тогава и резултатите не закъсняват. Благодаря ви за тази възможност да се изкажа на днешната конференция и да дам своя принос в тези усилия да постигнем истинска равнопоставеност. Благодаря на Европейския парламент и на председателя Мартин Шулц за водещата му роля. Благодаря ви. Желая ви успех. Благодаря. Преминаваме към следващият оратор. Давам думата на Дорина Бянки, член на Комисията по заетост на Италианския сенат. Заповядайте, имате 5 минути. Искам най-напред да ви благодаря за тази отлична възможност която предоставяте на Италианския парламент и най-вече на Сената да участва в политическия диалог с институциите на Европейския съюз с цел подобряване на междупарламентарното сътрудничество. Искам да благодаря на председателя на Комисията за равенство между мъжете и жените. Обедена съм, че когато работим заедно с мъжете по този реален проблем в Европа, можем да направим сериозни крачки напред към подобряване на ситуацията. Какъвто е случай в много от държавите членки, как, включително и в Италия, въпреки че имаме на лице законодателство, продължава да съществува неравенство в заплащането между мъжете и жените и то е доста чувствително в Италия. То е сходно с това в други държави. Пряката дискриминация засяга жените. Те получават по-низко заплащане, дори когато извършат същата работа от същото качество. Има редица фактори, които се наместват. Това са сегрегацията на пазара на труда. Мъжете и жените поемат различни е, професии. Жените често се подценяват в е, постовете, които е, поемат. Освен това има стереотипи, които се отразяват в последствие върху кариерното развитие. Въпроса за неравноправното разпределение на задачите вътре в семейството също оказва ефект върху неравноправното положение на жените. Изследвания, които са проведени, показват, че Италия съвсем не представлява пример за останалите държави, що се отнася до заетостта, безработицата, това отношение положението на жените е по-лошо, отколкото при мъжете. Освен това, както беше вече казано, все повече е, жени изпълняват е, труд е, на непълен работен ден, имат трудности с съчетаване на професионалния и семейния живот, особено когато жените имат деца и трябва да полагате грижи за тях. Жените, освен това, получават по-низко възнаграждение тогава, когато работят. Нещо друго, което въже за Италия, е причина, поради която толкова много жени които раждат а, деца, остават у дома си, за да се грижат за децата си, което прави много по-сложно връщането им на пазара на труда в последствие. Има доста данни от Евростат а, по този въпрос а, в Европейския съюз. Средното възнаграждение на жените е с 16,4% по-низко, отколкото това на мъжете. В различните държави членки този процент варира. Не може да се твърди, че ситуацията в Италия е по-добра. Става дума по-скоро за това, че там на пазара на труда има по-малко жени и имаме доста малка извадка на работещите жени в Италия. За това Разликата в заплащането, която изглежда по-ниска от средната за Европа, е само привидно по-малка. През последните години бяха предприяти много мерки, за да се постигне равнопоставеност на двата пола. Използваха се различни възможности на парламента от 2010 година бяха лансирани много инициативи в Камерата на представителите, както и в Сената. Бяха разгледани въпросите за равнопоставеността между мъжете и жените. Плана за действие 2020 също акцентира върху тези въпроси да се осигурят равни възможности на пазара на труда за мъжете и жените. Директива 54 от 2006 година беше транспонирана в Италия и в някои от членовете на тази директива се посочва, че равните възможности между мъжете и жените са задължителни. Също се съдържа дефиниция за пряка и косвена дискриминация на работното място. Всяка дискриминация, що се отнася до заплащането или за равен труд, се счита за нелегална гарантира се правна защита, предвиждат се санкции в случай, че разпоредбите за дискриминацията на работното място се нарушават. Става дума за договорите за полагане на труд. Законодателството цели да се примахнат всички форми на дискриминация на национално, регионално, местно ниво. Реформата на пазара на труда е изключително важен въпрос. Трябва да се осигури помощта за жените при полагането на грижи в семейството. Извинете, но трябва да приключите изказването си. Извинете, раз... останах с впечатлението, че имам повече време. Благодаря ви, господин председателю. Исках а, да се спра върху новия проекто закон, който беше разискван през последните 12 месеца в Италия. Той се отнася фирмите, които се котират на фондовата борса. В Италия имаме сега задължителна цифра от 30% до 2015 година и 40% до 2020 за участие на жените в управителните съвети на тези фирми. Този закон беше подкрепен и от двете камери на парламента и в скоро време ще бъде прият този закон. В заключение искам да повторя нещо, което вече беше споменато. Вие говорихте за Вирджиния Вулф в днешна Европа въпросът за економическата независимост на жените е от особено значение, както казаха и предишните оратори. Бъдещата организация на обществото в Европа трябва непременно да постигне равнопоставеност между половете. Да, трябва да има економическа независимост, но и обществото ни трябва да бъде така организирано, че да можем да посрещнем бъдещите предизвикателства. Благодаря. Преминаваме към следващия оратор, госпожа Тереза Анджиньо, член на Комисията по конституционните въпроси, правата, свободите и гаранциите в Асамблеята на Републиката Португалия. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, уважаеми гости, за мен е чест и удоволствие да присъствам на днешното събитие. Надявам се, че ще допринеса за положителни резултати от него. Все по-явно става неравенството между половете. Равенството между мъжете и жените изисква и изравняване на техните роли, като не се отричат някои естествени разлики между половете. Осигуряването на равенство между половете предвижда равенство на ниво общество. Най-важният процес за осигуряване на такова равенство е процесът да, на осъзнаване на това, че разликите между половете са конструирани, че се основават на изкуствени конструкции, а не са предрешени от половете. Принципът равно плащане, заплащане, извинете, за труд с равна стойност трябва да се разбира именно по този начин. Разликите в заплащането между мъжете и жените са сред най-съществените форми на неравенство. Фактът, че мъжете и жените възоснова на стереотипи и получават различно трудово възнаграждение, както и факта, че работят в различни професии. Професии традиционни за мъже и традиционни за жени. Днес е ясно, че Тенденциите на пазара на труда имат своето економическо и историческо предопределение. Едно от, една от най-важните задачи на португалската държава е да насърчи по ефективен начин изравняването на половете чрез прилагането на подходящи политики. Премахването на всички форми на дискриминация по отношение на жените е сред най-важните задачи на демокрацията. Както от правна, така и от конституционна социална гледна точка португалските жени са в особено благоприятно положение. За това говорят и някои социологически данни. Председателят, моля ви да говорите малко по-бавно. The rate of female employment, for example. Процентът на заетостта сред жените, например, е особено висок. Повечето от съвършващите университет то най-преуспелите сред тях са жени. Много от Постовете в областта на науката и техниката също се заемат от жени. Но има и противоположни социологически данни. Като цяло заплатите на жените са по-низки от тези на мъжете. Жените поемат по-голямата част от домашната работа. Общественото пространство се доминира от политически партии, в които членуват много по-малко жени. Също така има противоречие между законите на хартия и законите на практика. Това е според мен предизвикателство не само за Португалия, но и за целия свят правните системи предвиждат въвеждането на определени норми и ценности, но правните системи съществуват и наред с реалността в обществата, а тя е по-различна реалността в обществото противоречи много ярко на идеята за еманципацията. Една от причините за това противоречие е слабостта на независимите обществени движения, Дължи се и на това, че промени в системата се извършват отгоре надолу. Като имаме предвид това, не можем да не признаем, че прилагането на законите може да бъде възпрепятствано от неравенството между половете. Като цяло, основният проблем в Португалия е именно противоречието между разписаните норми и тяхното практическо приложение. Това води и до липса на съгласуваност между социалната социалната, политическата и правната система и е явно по ниското участие на жените на пазара на труда. Жените работят в, при несигурни условия, много по-несигурни в сравнение с мъжете. Ето защо е важно надлежно да се прилага законодателството, като се укрепят действащите административни органи, работещи в областта на осигуряването на равенство. Председателят, моля ви да четете по-бавно. Особено е важно да се осигури информация. Ето защо е изключително важно да се събират данни. Трябва в по-голяма степен да се събират статистически данни, разбити по фактора пол. Също така трябва да се осигури и по-активно участие на профсъюзите, на неправителствените организации. Трябва да се активизира тяхното сътрудничество с централната изпълнителна власт. Съгласно Конституцията, държавата трябва да е обект на по-голяма отчетност при провеждането на политики, насочени към равенство между половете, при насърчаването на това равенство, не само в името на социалната справедливост, но и като необходимо предварително условие за постигането на устойчива заетост и растеж. Предприяти са вече много стъпки за ефективното прилагане на равенството между мъжете и жените. В Португалия е постигнато по-справедливо представяне на мъжете и жените в политиката. Това не въжи обаче за представителството на двата пола при вземането на решения в областта на економиката. Там жените явно не са достатъчно представени. За да подобри положението, миналата седмица португалското правителство излезе с предложение – да се постигне баланс в членството на мъже и жени в управителните органи на дружествата в държавния сектор. Същите планове се предвиждат и за частния сектор. Тяхното изпълнение ще бъде обект на преглед от страна на правителството на всеки 6 месеца. Особено важна е работата на подкомисията за равенство между половете. Важна е ролята на парламента и при насочването на дискусията при изготвянето на законопроекти и при неговото въздействие върху обществеността. Нека се спра върху трудните времена, в които живеем и тяхното отражение върху жените. Имам предвид тежката економическа криза – тя се отразява неблагоприятно върху равенството между половете. Бюджетните ограничения, безработицата, несигурната заетост поставят жените в много по-уязвимо положение. Ето защо несъмнено трябва да насочим усилията си към това економическата криза да не поставя жените в по-неблагоприятно положение на пазара на труда. Вече е направено доста в това отношение, но има още какво да свършим. Особено е важна ролята на парламентаристите в тази област. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря. Сега ще чуем изказвания от три различни парламента. Преди да дам думата за въпрос, искам да кажа, че чакаме госпожа Рединг, е, комисария. Тя може да ни отдели само половин час, така че когато дойде веднага, ще й дам думата и ще можем да й зададем въпроси преди да, тръг, да си тръгнем. Сега думата има Алиша Олишовска от Полския парламент. Моля ви, придържайте се към темата и към ограничението във времето за изказване. Заповядайте. Три минути. Благодаря. Господин председател, дами и господа. Жените, които постигат успех в частния сектор, често помагат на местните органи. за да по-конкретно в дейностите свързани с агенциите и бюрата по труда. Те искат да дадат своята подкрепа на своите колеги. и Жените ръководители са по-различни от мъжете ръководители, защото в предприятията, ръководени от мъжете, този тип подкрепа почти не съществува. В Полша 45% от жените работят на, активно на пазара на труда. Независимо от нормите и от регламентираното положение относно отпуск за майчинство, ситуацията не е много добра. Независимо от разпоредбите на кодекса на труда, често, когато една жена се връща на работа след отпуск по майчинство, възнаграждението й е по-низко. Мисля, че трябва да обръщаме по-голямо внимание на това неравенство. Искам да кажа, че ние сме в една малко странна ситуация и по отношение на достъпа до банкови кредити. Жените самотни майки имат затруднен достъп. Това е и морален проблем, тъй като жените се чувстват ущетени. Какво може да се направи така, че тези самотни майки да получат достъп до кредит? Това е сериозен проблем ограничаване, тъй като това е ограничаване на техните възможности спрямо мъжете. Емансипацията на жените е, трябва да бъде постигната в тази област, особено в контекст на криза. Благодаря госпожа Попанрика от Полският сенат. Благодаря. Господин председател, уважаеми колеги, най-напред искам да поздравя всички с 8 март. Като заместник председател, отговаряща за равенството между половете и като заета в сферата на образованието. Няма да говоря само за количеството, що се отнася до а, неравенството. Ще говоря за образованието като важен фактор за промяна в, матем... в менталитета. Аз учих математика, имаше само три жени на времето, които бяха в тази специалност. Сега има повече жени, които се ориентират към техническите сектори, така че има промяна в менталитета. Но повечето от високите постове продължават да са заети от мъжете. Има постове, които традиционно са запазени за мъжете, например в политиката. Искам да споделя добра практика в Румъния. В Румъния председателката на Камерата на представителите е, жен, е жена, също и главния прокурор е жена. Аз се питам дали председателят на Европейският парламент един ден отново ще бъде жена. Но трябва да се постигне още много, за да се премине от теория към практика. Трябва да се направи повече в европейската политика, в сравнение с националната за преодоляване на неравното заплащане. Има обща квалификационна рамка в Европа. Искам да направя едно предложение за, за финансовата рамка от 2014 и 2020 година. Трябва да мислим за младите хора, да наблегнем там за промяна на менталитета, да се примахне явлението на заробване на хора или трафик на хора. Това може да се постигне чрез учебните програми и това е посланието, което иска да, искам да отправя днес. Ние говорим за добри практики. Има спад в разликата в разликата в заплащането от 21% през 1994 година на 12% през 2009 година. Имаше инициатива за провеждане на национален ден, посветен на разликите в заплащането между мъжете и жените. Комисията за равенство между жените проведе кампания сред жените на село и насърчаването на предприемаческия дух сред тази категория жени. Имаме агенция за равенство между половете, която провежда политики, целящи да променят менталитета, да насърчи жените в селските райони, да се занимават повече с предприемаческа дейност, е, да насърчи също участието на жените в политиката. Има увеличаване. Има само 6% жени в Сената на Румъния. Така че обществото все още не е готово да даде думата на жените, да подкрепи жените, да поемат постове, които традиционно се възлагат на мъже. Не знае дали комисията има намерение да направи европейски предложения в тази област. Благодаря ви много. Искам да представя следващият оратор. This is um, the second part of the meeting. Преминаваме към третата част на срещата ни. Ще е, чуем какви са стъпките, които предвижда Европейския съюз за преодоляване на разликата в заплащането между мъжете и жените. За мен е удоволствие да приветствам с е, добре дошла Вивия на Рединг, вице-президент е, на Европейската комисия, която отговаря за правосъдието, основните права и гражданството. Давам ви незабавно думата, госпожо Рединг. Винаги съм готова, господин председател. Много се радвам да видя, че сте многобройни в залата. Това е, говори, че парламентът правилно е избрал днешната тема. Последните данни за разликата в заплащането говорят за това, че в момента разликата е 16,4%. Това разбира се е спад в сравнение с миналата година, когато разликата беше 17% но не смятам, че е, имаме основание да сме много доволни от е, напредъка. Ние смятаме, че напредъкът върви, че напредъкът е много бавен. Ако видим, ако анализираме разликата в заплащането, ще видим, че всички държави членки е, се притеснява, въпреки че има различия между държавите членки и понякога цифрите могат да доведат до грешно заключение. Тъй като има държави членки, в които разликата в заплащането е много малка и тя не се дължи на факта, че няма разликът, а просто защото броят на работещите жени е много нисък. И повечето жени работят на високо поставени длъжности, където разликата в заплащането не е видна. И така, независимо от различията, проблемът засяга всички европейски економики, независимо от модела на пазара на труда. Това е много интересно. От началото на кризата Четем, че кризата засяга в по-голяма степен мъжете. Това може и да е вярно, но може би то се дължи на факта, че жените тръгват от ниска изходна позиция и за това изпитват затруднения, както при, по отношение на достъпа на труда, така и по отношение на професионалното развитие. Данните от 2010 година говорят за 12% разлика, 70% е заетостта сред мъжете, 60% е заетостта сред жените различията са още по-големи, ако погледнем процента на лица, работещи на непълен работен ден. Знаете, че разликата в заплащането се дължи на по-големия брой работещи на непълен работен ден. 31% от жените работят на непълен работен ден, докато цифрата при мъжете е 20%. Това влияе върху общата, общата данни. Отдавна повтарям и го казах много ясно на министрите на труда. В стратегията 2020 сме си поставили за цел 75% заетост. Няма да, никога няма да постигнем тази цел, ако жените, ако, ако участието на жените не стане по-активно мъжете сами не могат. Има нужда а, жените да участват по-активно и на всички нива, за да може стратегията 2020 да се изпълни със съдържание. Знаем, че жените са по-добре квалифицирани от а, мъжете. Може би сте чули дискусията за квотите. Винаги цитирам цифрите, които показват, че жените са 60% от вишистите, което означава, че. Благодаря ви. Виждате, мъжете си остават кавалери. So, nevertheless, I continue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 higher jobs and uh, better working conditions for women. so we have uh, a lot of things in our statistics which <laughs> simply are. Статистическите данни съдържат много неверни е, елементи. Качеството и дарбите и талантът не съответстват на това, което виждаме на пазара на труда. Ако видим откъде идват трудностите. За съжаление, виждаме, че законодателната ни работа е плодотворна. Имаме директива от 2006 година, която е насочена към пряката дискриминация за равна, равно заплащане за равен труд. И броят и случаите на пряка дискриминация стават все по-малко. И това е резултат от законодателството. И защо се запазва е, различието в заплащането? Просто защото тази разлика не е свързана само с принципа за равно заплащане за равен труд. Този принцип е в сила от 1957 година и има и директива, която се прилага в държавите членки. През 2013 година аз ще представя анализ на прилагането на директивата на практика. Мога да ви кажа обаче, че приложе, прилагането е плодотворно, така че не е не самият закон и не приложението на закона води до запазването на разликата в заплащането. Причините са многоаспектни. Високия брой работни места на непълен работен ден, отпуска по меченство, който се взима предимно от жените и недооценяването, системното недооценяване на уменията на жените – според мен това е погрешно от економическа гледна точка, тъй като ако повече от тези умения а, биват а, използвани, економическата, толкова повече ще помогнем на, за продоляване на економическата криза. Жените са много са представени в е, слабо платените работни места. Ето защо, ако искаме да преодолеем проблема, трябва да се насочим към първопричините, които са, се намират в различни области. Знаете, че ние взехме решение за информационна кампания преди 3 години. Целта е, е да се повиши осведомеността Знаеме, че имаме им една мрежа. Участниците в мрежата разпространяват материала и основните послания на кампанията. Те предоставят информация на, сред работодателите и работещите. Знаете също така, че имаме Европейския ден на равното заплащане. Тази година беше на 2 март малко по-добре от миналата година, когато беше на 4 март. Знаете, че всеки, всяка година денят се определя на онзи ден, на който жената трябва да работи допълнително, за да а, постигне равно заплащане. Ние постигнахме три дни напредък, но не достатъчен. Европейската комисия излезе с веб съобщение. Там се говори за абсурдността на разликата в заплащането. Аз ви а, призовавам да, да видите, да го допустите този вебсайт. Председателя казва, че това ще стане тук. Знаете, че работодателите са основните фактори за преодоляване на разликата в заплащането. По тази причина осведомеността а, трябва да се повишава. Наскоро започнахме проект, а, насочен конкретно именно към това, за да се за да бъдат фирмите по-добре осведомени за разликата в заплащането, последиците им, последицата на разликата и да се подпомогне на унези организации, които искат да преодолеят проблема. Предвижда се обучение, обмен на положителен опит. Дами и господа, по време на своята работа за квотите, аз виждам, че е задължително да се представят и економически аргументи. Тоест, защо е важно да се увеличи броят на жените? Защо е важно да се повиши броя на жените в управителните съвети? Това а, не е тежеста за фирмата. Това носи полза. Аз мисля, че това е Нещо, което трябва да повтаряме непрекъснато. Националните органи са също така много важни. Те трябва да насърчават фирмите, търговските камери, социалните партньори и така нататък. Приветствам дейностите, предприяти от някои държави членки за премахване на разликата в заплащането. Може би някои познават инструменти като логип, за първ път приложено в Швейцария, сега вече в Германия. С него фирмите могат да анализират причините за не обоснованата разлика в заплащането и да намалят неравнопоставеността. Комисията ще насърчава подобни дейности Искам да благодаря на Европейския парламент за предоставената помощ и за работата му, за работата в лицето на докладчика госпожа Бавър. Очакваме да получим доклада, който със сигурност ще навлезе в дълбочина. Много е важно да се обърне внимание на аномалиите в нашите страни на пазара на труда. Благодаря ви за тази възможност. Председателят благодаря. Много се радвам, че сте, че успяхте да дойдете. Ще видим този веб клип. Ще видим и ще, ще видим клипа, подготвен от Европейската комисия. It's really good, I think. <laughs> really. Мисля, че клипът наистина е много добър. Сега ще ви дам възможност да отправите въпроси към госпожа Рединг, тъй като тя скоро ще трябва да ни напусне. Ще дам възможност на четирима от участниците да поставят въпроси. Имайте предвид, че на 24 април още веднъж ще имате възможност да разговаряте с госпожа Рединг на заседанието на Комисията по правата на жените, така че бъдете кратки. Ограничавайте се най-много с две минути. Представителя на Кипърския парламент. Благодаря ви. Позволете ми най-напред да поздравя всички присъстващи жени, Позволете ми да поздравя всички присъстващи тук, както и всички жени по света с Международния ден на жената. За мен е удоволствие да се обърна към днес, днес към вас, за да говоря по толкова важни въпроси. В нашата страна министърът на труда и социалното осигуряване и подопечното му министерство – изпълняват проект, който ще бъде приключен през 2015 година. Този проект, съфинансиран под Европейския социален фонд, е насочен към преодоляване на различията в заплащането между мъжете и жените. По проекта се предвиждат различни мерки, в това число обучение на служителите в бюрата по труда за наблюдение върху разликите в заплащането. Предвиждат се и учебни посещения в други държави членки на Съюза, например от страна на инспектори по труда, за да се запознаят с процедурите и инструментите, използвани за инспекции. По проекта председателят прекъсва оратора. Моля, поставете конкретни въпроси, ако имате такива. Въпросът ми е следният. Европейският съюз и Европейският парламент готови ли са да подпомогнат програмата, която се прилага в Кипър, да помите и в други държави членки, насочени към изравняване на заплащането, към гарантирането на правата на човека? Какви са плановете на Европейската комисия? Uh, Председателят благодаря. Госпожа Елени Сиалси от гръцкия парламент. Моля, ограничете се с две минути най-много и поставете въпроси. Благодаря, господин председател. Нямам въпроси. Ако желаете, мога да изчакам и да се изкажа накрая. Така ще имам и повече от две минути. Председателят. Добре, ще, мо... ще ви дам думата след като госпожа Рединг напусне. Ще дам време на госпожа комисаря и след това ще взема думата. Председателят. Добре, вие ще сте първата, на която ще дам думата, след като ни напусне комисарят, обещавам. госпожа Мадейрос от Португалия. Моля, задавайте конкретни въпроси на госпожа Рединка. Господин председател, аз имах подготвено кратко изказване, плюс въпрос към госпожа Рединка. Бих искала да поставя въпроса, но без изказването този въпрос ще бъде малко кух. Мога да говоря в последствие, в рамките на двете предвидени минути. Искам да обясня, казва председателя. Госпожа Рединг трябва да се тръгне в 12 часа. Ето защо ние искаме да поставите акцент върху въпросите към нея, докато тя е тук, защото иначе няма да може да им отговори. Но с колко време ми, колко време ми давате? Ако имате въпрос, задайте го, в последствие ще ви дадем думата за изказване. Добре, аз предпочитам да говоря в последствие. Е, мисис Кохмерин. Госпожа Кохмерин от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Днес обсъждаме важната тема равно заплащане за равен труд. Нещо, което всъщност би трябвало да е напълно естествено – според мен това е въпрос, който трябва да бъде решен от пазара. Който добре си върши работата, трябва да получава и добро заплащане. Но явно пазарът не функционира при осигуряването на равно заплащане. Това се дължи на факта, че тук се намесват много показатели, много елементи, за които не сме и мислили, че могат да изиграят роля на пазара на труда. Въпросът ми към госпожа Рединг е следният. Как работи комисията по въпроса за оценяването на труда? Ако една жена върши същата работа като един мъж, и не получава същото заплащане като него, то тогава е лесно да се установи разликата. Но как може да се направи сравнение между един а, автомобилен монтьор и една медицинска сестра, например? Какви са механизмите, на които може да се разчита в този случай? Мисля, че въпросът е сложен, тъй като трябва да се вземат предвид и много обществени фактори трябва да се вземе предвид какво е най-ценно за едно общество. Позволете ми също да ви приветствам за вашата решимост в работата ви в областта на квотите. Това е един сложен въпрос, но вие проявявате наистина постоянство, за което ви приветствам. Госпожа Неделчева от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Аз също като през да приветствам казаното а, от а, заместник председателя, както и за доклада за положението на жените в Европейския съюз. Равенството между мъжете и жените е съвсем не е реалност в Европейския съюз. Имам два въпроса към комисаря. Приветствам решението на комисаря да не започне незабавно с разработването на задължителни мерки, а да започне консултации, които да позволят да се приемат конкретни, адекватни мерки. Можете ли да ни кажете, госпожо комисар, какъв график сте предвидели за тези консултации и какви резултати очаквате? И вторият ми въпрос, искам да привлека вниманието ви върху една от идеите, които обсъждаме тук в Европейския парламент. Във всяка държава членка има организации, които отговарят за работа за равнопоставеността между мъжете и жените. Трябва да се засили техния мандат, е да имат нужното финансиране, да имат нужните правомощи. Това ще бъдат конкретни мерки за постигане на целта, за постигане на равно заплащане за равен труд. Каква е позицията ви по въпроса и възнамерявате ли да лансирате инициативи в този смисъл? Благодаря. Госпожа Брантнер, също член на Европейския парламент. Благодаря. право посочихте, че има редица причини за неравенството в заплащането. От 1957 година насам е в сила принципът за равно заплащане за равен труд, така както е залегнал в римските договори. Тоест въпросът е не в липсата на разпоредби, а в тяхното прилагане. Що се отнася до квотите, с право казахте, че Принципът на самозадължаване от страна на предприятията не проработи. Виждаме, че не можем да оставим на пазара да се справи с неравенството в заплащането. Трябва да се предприемат действия на национално ниво и на ниво Европейски съюз. Може да бъде подпомогнат процеса, например, чрез законодателни мерки, какво трябва да се предприеме на ниво Европейски съюз, така че наистина да се реализира това право на равно заплащане, което е предвидено още през 1957 година? If, um... Не знам, господин Галди има въпрос. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам госпожа Рединг с добре дошла като месар както Едит Бауер. Сега ще мина на унгарски. Сърдечно приветствам с добре дошла госпожа заместник председателя на комисията и госпожа Бауер. Госпожа Бауер е унгарка, която живее в Словакия През 1920 година 3 милиона и половина души трябваше да напуснат Унгария. Госпожа Бауер е жертва на това историческо събитие. Въпросът ми към госпожа Рединг е следният. Ще ви дам пример с 99 годишна гражданка на Унгария, която живее в Словакия. Бей отнето унгарското гражданство. Каква е вашата позиция по този въпрос? Вторият ми въпрос. В страните от Централна и Източна Европа разликите в заплащането са особено големи и все повече се увеличават, най-вече в онези дружества, които са от Западна Европа и са се установили в региона. Какво е вашето мнение по този въпрос? Именно унгарските дружества спазват законодателството на Европейския съюз, за разлика от западните дружества, при които все още се наблюдават големи разлики в заплащането. Госпожа Рединг, имате думата. Thank you. Благодаря, господин председател. Позволете ми да започна от края и да кажа, че не считам, че в този дебат трябва навлизаме в въпроси, свързани с конфликти между държавите членки относно младсенствата. Що се отнася до разликата в заплащането, ясно е, че имаме законодателство, което е в сила. През 2013 ще изготвя и представя доклад как се прилага това законодателство в различните държави членки и какви са резултатите от прилагането на законите. Вече ви казах, но не е научно обосновано, тъй като трябва да изчакаме доклада първо, но това, което виждам от първите анализи е, че това законодателство се прилага добре и че води до резултати. Разликата в заплащането се дължи на две неща. Първо, че има много жени, които работят на непълен работен ден, което естествено води до намаляване на възнаграждението. И на второ място, защото мъжете и жените заемат работни места, жените заемат работни места, които не са толкова добре платени в сравнение с тези при мъжете. Или пък, когато един пост се заеме от жена, той става по-слабо платен. Така че става дума за социално-економическо развитие. Именно поради това информационната кампания ще бъде толкова важна. Тази кампания означава, че в държавите членки женските организации ще окажат натиск върху синдикатите, които от своя страна ще окажат натиска върху Сдруженията на работодателите и ще се работи фирма по фирма. Всяка фирма, която има вътре мрежа за подобряване на мястото на жените в тази фирма, ще получават подкрепа и те ще бъдат давани като положителен пример на останалите, за да помогнем на работодателите това да се случи. Ние сме започнали реализирането на проекти. Може да получите допълнителна информация за тях, за да видите по какъв начин да насърчите работодателите във вашите страни да работят по такива проекти. Освен това, в страните, които работят по тези въпроси, е, се използва инструмента логип. Бих искала да приканя всички от тези, които работят е, с е, фирмите в своите държави членки, да използват този инструмент и все по-голям брой от фирмите да използват наличните възможности за постигане на прозрачност вътре в фирмите. Това, което искам да постигна в скоро време, е да организираме кампания, да представим фирми, които работят добре в тази посока. Едно е да говорим, че имаме проблеми, само да се оплакваме и съвсем различно е да покажем добрите примери на фирми, които са намерили начин да решат вътрешно проблемите си. Те могат да послужат като модели за останалите фирми. Относно участието на жените в управителните съвети, защо не съм предложила задължителни мерки незабавно. По две причини. Първо, защото преди комисията да предложи правни мерки, трябва да се проведат обществени консултации, да се направи оценка на въздействието. Не можем да направим предложение преди това да стане. И втората причина е, аз забелязвам, че от е, една година, откакто работя по въпроса, прилагането е доста противоречиво, както каза госпожа Кормерин. Но имат такива сили, които започват да се откоряват, да се обединяват. Например, вчера имаше важен принос. Знаете, че бизнес училищата в Европа обединиха усилията си и създадоха списък от жени, които по своето образование и опит биха могли да участват в управителни съвети. В този списък фигурират имената на 3500 жени. Има доста аргументи, но все пак трябва да са на лице тези жени, които могат да поемат постове в управителните съвети. Трябва да покажем положителни примери, когато различни организации помагат да се реализират целта и работят за преодоляване на разликата в заплащането между мъжете и жените. Този въпрос ще остане на нашето внимание но трябва да се използват положителните примери. Искам да благодаря на депутата от Кипър. Аз ще се срещна с министъра от Кипър днес след обед и ще обсъда с него въпроса как по време на кипърското председателството, председателство бихме могли да поставим по-високо в дневния ред някои от тези въпроси. За да бъде кипърското председателство да бъде полезно не само за самия Кипър, но и за целият Европейски съюз. Благодаря, председателят. Благодаря ви за това, че участвахте в днешната ни среща. Зная, че сте много заета. Отново ви благодаря за посещението. Okay, we uh, then have four more speakers on the list. Остават още четири души в списъка, които трябваше да прекъснем. Надявам се, че няма да обидя никого, но е много важно да спазваме ограничението във времето и мисля, че беше много хубаво, че имахме възможност да разговаряме с госпожа Рединг. Преди да преминем към следващата част, искам да дам думата на госпожа Елени Челши от а, Гръцкия парламент. Благодаря, господин председател. В Гърция структурата на семейството помага на жените да осъществяват многобройните си задачи. Има една е, мрежа, която помага на жените във висшето образование. Има, в системата на висшето образование има много жени, но наличието на жени в е, при високопоставените постове не е толкова активно. Все още участието на жените, например, в политиката е ограничено поради съществуващите стереотипи. Нашето законодателство е в съответствие с директива 55 от 2006 година, която предвижда равно заплащане за равен труд. Сега се правят усилия принципът на равност, заплащане за равен труд да се приложи на практика в обществените мероприятия. Освен това и в системата на социално осигуряване, жените трябва да бъдат третирани по равноправен начин. Често обаче има понякога конфликт между личното и професионално качество на гражданите. Ето защо опита, е, размяната на опит и наблюдението а, са много важни, а, е, за да се провери дали действително а, е, теоретичните норми се прилагат на практика. Независимо от постигнатия напредък, има много проблеми в Гърция. Разликата в заплащането е на 20%. Мъжете и младите, жените и младите хора са засегнати особено сериозно от економическата криза и заплатите спаднаха толкова драстично, че просто няма никакви допълнителни възможности за намаляване на заплатите. Запазил се действително основният минимум и възниква въпросът за социалната справедливост, която винаги е характеризирала гръцкото общество и гръцката економика. Благодаря. Okay, thank you благодаря ви много. Сега представителката на Португалия. Само две минути, ако обичате. Аз подготвих едно изказване за а, трите оратори, не само за госпожа Рединг и ще продължа на португалски. Господин председател, дами и господа, темата за равноправието между половете е има хоризонтален характер за цялото общество. Както вече беше казано, не е лесно да се преодолее разликата между законодателните текстове и, е, приложението им на практика. Ако искаме да постигнем е, резултат в борбата срещу тази несправедливост, действително трябва да се предприеме нещо, което да е обслужва е, политиката на пазара на труда. В период на криза е малко трудно е, да не осигурим спазване на условията за равнопоставеност. Както беше казано вече, ние трябва да адаптираме законодателството. Мисля, че имайки предвид това, което се случва на, на практика, ако искаме менталитетът да се промени, трябва да провеждаме целенасочени действия. Ние имаме притеснение, че може да има отстъпление поради економическата ситуация. Те хората разбират по-слабо въпросите на а, дискриминацията. Ние трябва да се борим срещу определени представи и фактори, които влияят пряко върху приложението на законодателството на практика. Има е, ще ви дам няколко примера. Жените не работят, жените винаги са работили, но много често работят без възнаграждение. Трудът на жените все още се възприема като нещо което жените правят по желание. Ето, поради това не се променя работното време, ето затова е трудно да се изравни заплащането и да се е, съчетава лични с професионалния живот. И е, жените като е, трябва да се чувстват виновни, когато отдадат предпочитание на професионалния живот. Тази тема трябва да бъде основа на всички политики, които се приемат на Европа. Трябва също така да се каже, че трябва да се водят кампании на място, устойчиви кампании, за да се промени менталитета. Моят въпрос е следният. По какъв могат ли парламентът и комисията да отчетат тези два аспекта, за да прилагат политика на работа на място и политика, която да има устойчив характер? много сме притиснати от времето, а ни предстои да чуем още двама докладчика. Има много хора, които искат да се изкажат, но няма да могат просто защото преводачите са тук от 3 часа и те имат нужда от почивка и обяд. И трябва да приключим в 12.30. Сега давам думата за една а, минута на госпожа Вонта. Искам да ви дам пример за добра практика. През декември 2011 година Словения бе сред държавите членки на Европейския съюз с най-низкия процент на жените членки на парламента. Едва 13%. В момента над 30% от членовете на Словенския парламент са жени. Това е най-големият брой жени парламентаристи в историята на страната. Една от причините е за това, е със сигурност факта, че политическите партии взеха решение да включат в избирателните листи жени. Постигна се и добро разпределение на работата между мъжете и жените парламентаристи. Очудващо е тогава, защо в нашата парламентарна комисия членуват само жени. Причината не е свързана само с нещо положително, а най-вече с това, че все още има области, които се считат за традиционно женски и традиционно мъжки. В словенското правителство има само една жена министър, при това тя е министър без портфейл. Ще се спра накратко и върху разликите в заплащането. Тази разлика в Словения е по-ниска от средната за Европейския съюз. Последните данни говорят за разлика от 4,5%. Но това, върху това оказва неблагоприятно въздействие кризата, т.е. разликата се увеличава. Ще дам думата на господин Егемен Бахис, министър по европейските въпроси на Турция. Добре дошъл. Благодаря ви. Аз имах удоволствието да бъда домакин на Едит Бауер и нейната комисия миналата седмица в Турция. Радвам се, че днес съм в Брюксел. Въпреки, че не съм напълно съгласен с Желязната леди Маргарет Тачер каза, че в политиката, ако искате нещо да бъде казано, обърнете се към мъж, ако искате нещо да бъде направено, обърнете се към жена. Днес мога да заявя, че жените политици в Европейския парламент са свършили отлична работа, организирайки това важно събитие, където обсъждаме равно заплащане за равен труд. Международният ден на жената е традиция, датираща от 35 години, но целта ни е не само да припомним за равенството на жените само през този ден, а през всички дни на годината трябва да мислим по този въпрос, защото това е въпрос на основни права. В политическата ни партия имаме над 2 милиона жени членове. Успехът на моята партия се дължи именно на Участието на жените. Знае отличен опит, че ако може да се мобилизират 50% от обществото, от това са жените, това е сигурен на рецепта за успех. Има доста силна защита на правата на жените, Особено след създаването на Турската република през 1923 година, жените са получили право да гласуват през 1930 година, доста преди това да стане в доста други държави. Първата жена дипломат е назначена през 1932 година. Говорим сега за равен труд, за, за равно заплащане за равен труд. Аз се радвам, че оглавявам министерство, където има най-силно представителство на жените в Турция. 58% от жените, работещи в моето министерство, са жени, 65% от менеджерските позиции също са заети от жени в моето министерство. Независимо от всички проблеми в преговорите, които води Турция за присъединяване към Европейския съюз. Процеса на преговори, процеса на реформи превърнаха Турция в много по-демократична, прозрачна, много по-уверена в себе си държава. Това беше процес, който участваха и жените на Турция. Колкото повече реформи реализираме, толкова повече се подобрява и стандарта на живот на жените. Процеса на реформи е подкреп... има подкрепата както на управляващата, така и на опозиционните партии в Турция за подобряване на жизненото ниво на жените в политиката, в социалния живот. Ние вярваме, че никоя традиция, никакво разбиране не може да се използва като извинения за прилагане на насилие срещу други човешки същества. Въпроса за положението на жените е важен за много държави, включително той стои на дневен ред и в утвърдените демокрации в Европейския съюз. Трябва да работим по въпроса за равенството на жените заедно. Не трябва да търсим проблеми на жените в определена религия, държава или етническа общност. Ние трябва да гарантираме равнопоставеност, особено, що се отнася до равното заплащане за равен труд. През последните години беше постигнато много по време на управлението на министър-председателя Ердоган. Трябва също да имам предвид, че трябва сега да работим заедно. Ние сме създали заедно един свят. Нека да продължим да го доразвиваме заедно. Благодаря. Благодаря за участието в тази среща. Госпожа Бускорт е, има кратък въпрос. Моля, имате думата. Радваме се, че имаме министър е, на страна кандидатка, участваща в този а, дебат, което показва, че правата на жените е толкова важен. Като докладчик а, по правата на жените в Турция искам да поздравя министъра за новата, новия закон за борба срещу насилието срещу жени, което се гласува в този момент в а, е, турския парламент. Политика за противодействие на насилието срещу жените е нещо наложително. Нуждаем се от безопасна среда за жените, добра система за образование, добър пазар на труда. Участието на пазара на труда на жените нараства, сега е 30%. Амбициите трябва да бъдат по-високи. Това е и цел заложена в стратегия Европа, Европейския съюз 2020. Не знае дали министъра може да подели с нас какво прави Турция, за да увеличи участието на жените на пазара на труда, за да се реализират целите на стратегия 2020. И вторият ми въпрос се отнася до стартирането на преговорите по глава 19, която се отнася също и до въпросите на равенството между половете. Смятате ли, че отварянето на тази глава е предстоящо? Също е важно да се отвори глава 23, която се отнася до основните права и най-вече тези на жените. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Боскурт, и за важния доклад, който хвърля светлина и ни ръководи в усилията да решим съществуващите проблеми. В края на 2011 година почти 8 милиона жени работеха в Турция. Ако сравните това с миналото през 2004 година, Заетостта сред жените беше 23,3% на 2011 година. Това се с това достигна 28,3%. Целта ни е за 2000, през 2023 година, а не 2020, тъй като 2023 е годишна от съвременната република, е да достигнем 35% участие на жените. В моето министерство обаче това е 58%. През последните 9 години предприехме много стъпки за спазване на европейското законодателство за жените, равно заплащане за равен труд, повишаване на участието на жените в политика. В момента в Турския парламент имаме най-високото представителство на жените в цялата история на страната. Достатъчно ли е? Не смятам. Докато не стигнем 50%, трябва да продължим да работим. Госпожа Боскур знае, че нашата партия е твърдо решена да постигне тази цел. Що се отнася до 19 глава, за момента Турция е отворила 3, 13 глави, остават още 20. За съжаление, 17 от тях са блокирани по политически причини или от държави членки, или от съвета. Така че остават е, три глави. Една от тях е социална политика и заетост, именно глава 19. И Наскоро постигнахме споразумение по проекто закон за синдикатите с НПО-тата, представители на работодателите и на работещите. Представихме, внесахме законопроекта в парламента и се надяваме че приемането на закона ще бъде достатъчно, за да убеди съвета да започне преговори. Надяваме се, че Европейския парламент, които представляват съвестта на Европа, ще окажат натиск върху държавите членки да сложат край на тази глупава игра с затваряне на главите и ще дадат възможност да се открият преговорите, което е важно и за жените на Турция. Сега преминаваме към последния оратор и сега давам думата на Едит Бауер, член на Комисията по равноправие на жените. Тя е докладчик по доклада за равнопостав... равното заплащане на мъжете и жените. Благодаря, дами и господа, драги гости, за да приключа дискусията днес. А, може би трябва да кажа, че раз, разликата трябва да бъде премахната. Въпросът е как. В началото имаше инициатива от 10 млади депутатки в Европейския парламент, които подписаха едно писмо до председателя на парламента на 8 март 2010 година и в, в него настояха за доклад по собствена инициатива за разликата за преодоляване на разликата в заплащането. Според член 43 парламента може да поиска комисията да представи или нов законопроект, или да внесе изменени към съществуващ законодателен акт. Ние имаме ново правно основание, член 157 от договора за функциониране на Европейския съюз. Но както беше споменато по време на дискусията, Имаме и директива от 2006 година за изпълнението на принципа за равни възможности и равно третиране на мъжете и жените по въпросите на заетостта. Този акт влезе в сила и отмени предишната директива от 1975 година за сближаване на законодателството на държавите членки. Крайният срок за транспонирането на преработения вариант изтече. Правните експерти смятат, че не са настъпили сериозни промени в законодателството на държавите членки и не са наложени санкции на работодатели, нарушаващи принципът на равното заплащане. Разликата в заплащането в момента е 16%, както беше споменато няколко пъти, между 1,9% в Польша. И тук беше много интересно да чуем полските колеги, които казаха, че разликата в заплащането е с 20% повече от това, което фигурира в Евростат. И така, разликата от 1,9% в Полша до 20,5% в Чешката република и Австрия, независимо от законодателството за равно заплащане. Законодателство, което е от повече от 40 години. Искам да спомена също така, че тези данни са предварителни Вътре не са включени Гърция и Естония. Разбираме, че в Гърция са 23%. Вчера ни беше казано, че в Естония разликата е 30%. Така че истинските стойности със сигурност са по-високи, независимо от съществуващото законодателство. То очевидно не дава резултат. Законодателството само по себе си не е достатъчно. Нямаме иллюзии, че можем да решим проблемите само с законодателство. Опитът обаче сочи, че законодателството може да бъде усъвършенствано, тъй като разликата в заплащането е сложен, многоаспектен проблем и причините са най-разнообразни, в това число пряка и косвена дискриминация, но и социално-економически фактори, като като сегрегация на пазара на труда по сектори, дисбаланс между личния и професионалния живот, традиции и стереотипи, като избор на, образова... на образование и професия. Ето защо е много важно да имаме предвид, че половината от тези различия не се, не се, обяс... не се обясняват. Статистиката сочи, че разликата в заплащането се увеличава с възрастта и поради прекъсване на професионалния път а, и поради а, промяната в професията. Ето защо трябва да намерим холистичен отговор на различни нива. Трябва да съчетава и законодателни и незаконодателни мерки. Целта на доклада, който се обсъжда в Комисията по а, равноправието на жените, е да се набележат нези области на законодателството, в които нещата могат да се усъвършенстват. Тъй като комисията има задължения по член 32 на преработената директива да я преразгледа и при необходимост да предложи и изменение до 15 февруари 2013 година, както спомена госпожа Рединг, ние призоваваме комисията да се занимае да е, положи усилия за повишаване на ефективността на законодателството, като особено насочи усилията си в е, девет области. Дефиницията трябва да обхваща брутното почасово заплащане. Трябва да се прави е, различие между коригираната и не коригирана разлика в заплащането. Не разполагаме с достатъчно надежни статистически данни. Искам да подчертая само един частичен въпрос, а именно задължителната проверка на заплащането. Според нас това е задължително. При тези а, проверки почти employees because many times тези проверки трябва да се насочат към предприятия, в които поне 10% от работещите са жени всяка, всички атестации, класификация на работните места. Това беше проблем, който беше повдигнато. Какво означава а, труд с равна стойност? Това е проблем, на който не е намерен удовлетворителен отговор. Друг въпрос е органите, които да следят за равноправието и правни средства за защита. Ние смятаме, че трябва да се предвидят правни правомощия за налагане на санкции при нарушаване на принципа за равно заплащане, отнасяне на случаи на дела на дискриминация досада. Смятаме, че трябва да се засили социалния диалог, тъй като отговорността на профсъюзите в тази област е безспорна. Превенция на дискриминацията. Разбира се, осведомяването е, е безспорен фактор – джендър мейнстриминг, предоставяне на насоки или пък информационно-технологичен инструмент. И може би накрая санкции. Разбира се, ние не искаме да създаваме допълнителна бюрокрация в економиката, но в някои държави членки е, този метод е, на информационно-технологичния инструмент се използва в, е, при обществени поръчки, защото не се използва в целия Европейския съюз. Ние сме наясно, разбира се, с това, че законодателството само по себе си не може да реши всички проблеми. И само холистичният подход на различни нива може да намали разликата в заплащането. В този процес обаче всички носим своята отговорност. Благодаря ви за вниманието. Now... Благодаря. Искам да приключим това заседание. Ще говоря на шведски. Денят беше много дълъг, но също времено и много интересен. С множество идеи, които могат да бъдат обмислени с много интересни изказвания. Искам да благодаря на всички участници, на всички експерти, на всички, които участваха като оратори и у нези, които слушаха разискванията от залата. Това е въпрос, който има отношение към много хора. Трябваше да ограничавам времето за изказване в някои случаи, да прекъсвам някои от ораторите. Зная, че времето не е достатъчно. Това е жалко, но трябва да гледаме положително на нещата. А именно, че толкова много хора намират за интерес на тази тема, което направи времето, което сме отделили за разисквания, недостатъчно. Има дискриминация на пазара на труда и е необходимо да се направи много за преодоляването и не говорим само тук е, хубави думи, а трябва да бъдат е, предприяти осъзаеми мерки, да разгледаме и другите сектори, не само пазара на труда, социалното осигуряване, например. Неодавна някой ми зададе въпрос, кой е най-важният фактор за намаляване на разликата в заплащането. Много е трудно да се отговори, като се изтъкне само един фактор, но все пак, ако се налага да направя това, ще кажа, че най-важното от, от моя гледна точка е, че мъжете и жените трябва да си разделят отпуската за отглеждане на детето много по-равномерно. Знаем, че жените в момента вършат по-голямата част от труда, който не се възнаграждава. Освен това, работодателите предпочитат да наемат мъже вместо жени, защото се опасява, че жените ще излязат в отпуск по майчинство на някакъв етап. Радвам се, че можахме обсъдим тези въпроси. Имаше широко присъствие в залата. Благодаря на всички, които се изказаха. Председателят благодари на преводачите, които лесниха комуникацията. Освен това, бих искал да приветствам делегация от Бахрейн, която слушаше разискванията. Радвам се, че тази делегация беше наш гост днес. Благодаря ви, че сте наши гости. Надявам се разискванията да бяха интересни за вас. И на последно място, но не е по значение, бих искал да ви напомня, че за членовете на националните парламенти и за евродепутатите е организиран прием веднага след приключване на заседанието на втория етаж – отново благодаря на всички. Надявам се, че за вас беше полезна тази сутрин.